Pan przewodniczący! Председателят. Добро утро, дами и господа. Подновяваме работата. И първа точка от дневния ни ред за днес – това е докладът на Алехо Видел Квадра за сигурността на доставките на природен газ. Най-напред давам думата на докладчика. Имате думата. Благодаря, господин председател.